Добър ден на всички. Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на седанието на нашата комисия. Първа точка от дневния ред – приемане на същия. Има ли някои някакви искания? Няма. Тогава дневния ред е прият. Втора точка – съобщение на председателя. Такива няма. И така стигаме до трета точка – одобрение на протоколите от заседанията. Имаме такива от заседанието на 11 декември. Ако няма възражения или коментари до края на днешното заседание, те могат да бъдат сметнати за одобрени. И накрая стигаме до четвърта точка. Радваме се отново сред нас да бъде посланник Жуао Вале де Алмейда. Той е редовен гост при нас посланник на Европейския съюз в Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Господин посланник, както знаете, комисията АФЕТ работи в сферата на ООН на базата на препоръката към Общото събрание на ООН, която води и до приоритетите ни за общото събрание. Докладчик тази година е господин Оген Фройн. Много се радвам, че и той днес е тук. След това посещение до ОНЕ в, в комисията по правата на човека и след това отношенията между ООН и ЕС. Там председател е госпожа Барбала, Барбара Лохбилер. Господин посланик, първо искам да ви благодаря за подкрепата по време на нашето посещение през октомври миналата година. Мисля, че това посещение бе един истински успех. Що се отнася до дебатите ни днес, смятам, че не само аз, но всички много ще се радваме да чуем от вас какво се случва а, с реформите, които предприе генералният секретар Антонио Готиереш, особено що се отнася до бюджетните ограничения, оповестени от САЩ в края на 2017 година. Не искам повече да отнемам време. Много се радвам, че сте тук. Ще се радвам да чуем вашите становища за бъдещето на ОНЕ. Заповядайте. Благодаря, господин Макалистър. Господин председател, много се радвам, че съм тук. Не само част от задълженията ми е да бъда част от работата на парламента, да бъда в Брюксел. За мен също е чест. Радвам се, че съм тук с вас. 8 март е днес и за това бих искал да поздравя а, дамите членове на Европейския парламент, както и дамите членове на секретарията и всички дами в залата. Искам да ви поздравя с Международния ден на жената. В Нью Йорк активно се работи по въпросите свързани с пола, както и въпросите свързани с жените и момичетата. Подготвяме един проект за... Всъщност ще има конференция, която започва понеделник за жените и момичетата. Много важна дейност, свързана с тези теми и моя екип активно работи в подготовката. След това много се радвам, че бях домакин на делегация на АФЕТ края на октомври и началото на ноември в Нью Йорк. Това е пиков момент за годината, дава ни възможност и вие да ни разкажете какво случва в Европа, в Европейския парламент, какъв е политическия климат в Европа. Смятам, че е полезно и за вас, за да разберете какво се случва в Нью Йорк. Господин Фройд и неговата работа ще бъдат добре дошли. Ще се срещнем в двустранен план, за да ви подкрепим максимално. Ще работи с кожа Лох Билер. Ще се срещна с нея след няколко седмици. Като встъпителни думи бих искал да кажа, че в Нью Йорк живеем в много интересни времена – Положението по света продължава да е много сложно, променливо, не се поддава много на управление. Имаме обаче нов генерален секретар в ООН. Той е европеец, той е португалец и е много динамичен, много дълновиден генерален секретар. Така че, независимо от всички проблеми, независими, независимо от променливата ситуация по света, за мен има един нов тласък в ООН и се радвам, че това се дължи на един европеец, генерален секретар. И така, как ще опиша положението днес? Нов тласък, но и много заплахи за многостранното управление. Те идват от различни посоки в света, понякога идват от онези, които мислехме, че са наши съюзници в борбата <clears throat> срещу управлението на много нива. Идват заплахи и от онези, които не искат да има укрепване на управлението от много нива. Съчетаването на тези два фактора осложнява положението. Освен това, има и стари раздори, които се появяват наново. Почти парализиран е съвета за сигурност. Не може да се стигне до консенсус по основни, централни, опасни събития по света. Виждам поведението и на американските ни приятели, което се разви последните месеци и понякога консенсуса между нас и тях много се осложнява. Има още един постоянен член на съвета за сигурност – Русия, която в момента подхожда тактически, а не гледа дългосрочно и стратегически. След това Китай, който взема все повече място – в този контекст се отварят много възможности и пространство за Европейския съюз, нови отговорности на световната сцена. Там, където други се отдръпват, мнозина биха искали Европейския съюз да направи крачка напред. Искаме ли да го направим, имаме ли желание да го направим? Мисля, че това е голямото предизвикателство днес. Моят отчет след малко повече от две години а, на този ми пост и след като съм бил посланник във Вашингтон и посланник в САЩ, мога да кажа, че в Нью Йорк в многостранната политика положението за нас се подобри много нашият статут. А, способността ни да действаме, вярата, която имат в нас, както и влиянието ни в тази многостранна система. Това не се дължи лично на мен, това се дължи най-вече на Лисабонския договор. На второ място се дължи на действията на върховния представител и вярата, която хората имат в нея. И на трето място, в други институции, в този парламент, в тази комисия има хора, които имат дългосрочна перспектива и разбират един простичък факт. Не можем да окажем влияние върху света, не можем да окажем въздействие върху многостранната система, ако не сме обединени. Единството е задължителното условие Европейският съюз да може да оказва въздействие, да може да заеме пространството, което се освобождава от други и което би трябвало да заемем, ако искаме да насърчаваме своите ценности и интереси. Ако погледна назад към 2017 година, годината е по-добра от 2016. По-обединени сме като цяло. Това изисква много работа и в Нью Йорк, и тук, с едно-две изключения. Имаме отлична ситуация. Сега проблема с изключенията е следния. Когато се вижда, че сме разделени, това оказва огромно въздействие върху нашата работа. И върху това може ли да ни се вярва, реномето ни. Ако погледнем какво се случваше с резолюцията за Иерусалим, това бе много вредно, че нямаше единна позиция по един въпрос, който отговаря на общите ни позиции и отговаря на резолюциите на съвета за сигурност. Елементи на разделение има и по миграцията, а дори в момента. Много са важни преговорите за глобалния пакт за миграцията. Последното, от което имаме нужда, е разделение. Ако искаме да окажем въздействие върху формулировката на този пакт, защото ние поискахме той да възникне. Смятаме, че миграцията не е европейски проблем. Това е световно явление, което няма да си тръгне и което има нужда от решение в глобален план. Можем ли да окажем въздействие върху тези решения, които ще се вземе в глобален план? Да, но само ако сме обединени. Ако сме разделени, Други ще са тези, които ще напишат текста. Сега за Сирия и реформите. Преди да отговоря на вашите въпроси. За Сирия има два пътя, които виждам. Два вида анализ. Първо, политическата писта и другата е хуманитарната, а третата е химическата писта. По нито една от тях нещата не изглеждат добре. Щеше ми се да ви дам по-добри новини, но не мога. По политическата писта или път нещата са блокирани. Нищо не работи. Това, което сме постигнали до момента е следното. Нещата да останат в ООН. Процеса в Женева имам предвид. Това успяхме да запазим, благодарение на действията на Европейския съюз и други страни, които мислят като нас, със силна подкрепа от генералния секретар. Не сме създали условия обаче за политическо решение в Сирия, защото сирийските власти отказват да участват в сериозен процес на намиране на политическо решение. Понеже които могат да окажат въздействие върху Дамаск, не са направили достатъчно, за да убедят Дамаск. По хуманитарната писта нещата са катастрофални почти. Вчера съветът за сигурност в консултации, проведе, извинете, консултации по този въпрос. Одобри се една резолюция преди няколко седмици с което се налага примирие. Примирието не се спазва. Хуманитарен достъп да се предостави, такъв се предоставя частично. И това, което вчера разбраха, е, че резолюцията просто не се прилага в нейната цялостност. Постоянно, както винаги, едните упрекват другите. Няма да навлизам в грозните подробности на един такъв обмен на обвинения. Последната информация, с която разполагам, е следната. Конвоят, който имаше достъп до региона, и което бе цела, целта на, на месата, от 26 камиона, само 10 не са били изобщо а, разтоварени, а другите са били частично. Въобще не е имало медицинска евакуация. ООН смята, че има поне хиляда човека, които трябва да бъдат евакуирани. Чисто хуманитарно погледнато, не се случват много положителни неща. Резолюцията не се изпълнява. Що се отнася до химическата писта, която е част от а, сирийския конфликт, отново в съвета за сигурност а, няма никакъв напредък. И в бъдеще не се очертава такъв за създаване на условия за пълна отчетност, що се отнася до използването на химически оръжия в конфликта в Сирия за реформите. Генералният секретар започна една реформа, която се състои от три части. Управление на мира и сигурността. Ако всичко, което Готиереш предлага, се приложи, ще има много различно ООН. Напълно подкрепяме реформите, активно подкрепяме тези реформи. Бях домакин на една работна закуска с всички посланици от държавите членки миналата седмица с Антонио Готиереш и напълно го подкрепихме. Много е трудно, има отпор вътре в ООН и извън ООН към пълна реформа на организацията. Има напредък до момента и мисля, че вървим по правилния път но сме стигнали вече до сърцевината на преговорите и пролета ще говорим точно по това. Знам, че чисто бюджетно нещата ви интересуват. Мога да кажа, че за момента ООН е обект на натиск за намаляване на разходите. Този натиск се оказва от САЩ. Всъщност това е добре. Приветстваме такъв тип натиск, защото ООН има нужда от реформа. Трябва със същите средства да се прави повече, дори с по-малко средства да се прави повече. И генералният секретар точно това иска да постигне. Но, разбира се, този натиск от страна на САЩ трябва да е разумен. До момента не е имало много отрицателни последствия. Макар, че бюджетът е намален, разходите се намалиха с около 5%. Това обаче не пречи на капацитета на ОНЕ да работи. Има обаче признаци, че САЩ може да иска повече. Като Европейски съюз изиграхме много важна роля в този дебат. Ние сме нещо като мост между американците които искат значително намаляване и онези, които искат значително увеличение. Във всички бюджетни дискус, дискусии стигаме до консенсус и цифрите са консенсусни, т.е. изграждаме мостове, улесняваме процеса и подпомагаме сключването на сделка по бюджета. Всички държави членки, все пак не забравяйте, възложиха на мен и моя екип отговорността да договоря това. Тъй като ние не отговаряме по бюджета, това е знак на доверие. Факт е, че само заедно можем успешно да спечелим тази битка в многостранната система. Надявам се, реформите, стартирани от генералния секретар, да станат факт, поне голяма степен от сега до септември. Трябва да продължаваме да се движим със същата скорост. Вие, като АФЕТ и парламента, може да изпратите ясно послание и да покажете, че е спешно да се реформира не, Ние ще приветстваме такъв тип послания. Важно е също да се покаже, че Европейския съюз иска тази реформа да е успешна. Не забравяйте факта, че заедно Европейския съюз и държавите членки са най-големия донор към ООН. Понякога хората не го осъзнават. Всички взети заедно сме най-големия донор. Става дума за средства, които отиват от държавите членки към бюджета на Съюза. Те са над 30% от обичайния бюджет на Съюза. През 2016 година три държави членки – Германия, Франция и Обединеното кралство, както институциите на Съюза, са сред десетте страни, донори, водещи донори системата на ОНЕ. Говоря за страните по-отделно. Ако говорим вече за доброволните вноски, още един от начините за финансиране на ОНЕ, доброволните вноски от 28-те държави членки са 50% приблизително от общите доброволни вноски от всички 193 държави членки на ООН. И с това приключвам. Взаимоотношението ни с ООН е е взаимоотношение на пълно сливане, що се отнася до ценности, до принципи, нашата харта, ценности са същите, които са и на ОНЕ. Освен това имаме тясни отношения, извинете, тесни отношения, що се отнася до бюджета. Ние даваме и ценностите, и средствата на системата на ОНЕ в голяма степен. Трябва да се гордеем от това. Аз много се гордея от това и това носи със себе си отговорности. За нас да поемем тези отговорности в многостранната система, отново казвам, може да се получи само ако сме единни. И ако вие можете като парламент да изпратите послание към държавите членки, особено някои от тях, че единството е, в крайна сметка, условието за успех, а разделението ще ни изпрати в системата на славите. Това ще бъде чудесно. Благодаря. Благодаря ви, господин посланник, за вашето изказване. Има доста колеги, които искат е, да вземат е, отношения. Ще им дам тази възможност. Как предпочитате? В един кръг е, на въпроси и отговор или в два да разделим въпросите? В един. Имаме време до около 10 часа. Най-напред искам да дам думата на господин Фройнд, който се занимава с тези въпроси. Моля да се ограничите в рамките на 2-3 минути. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, господин посланник. Винаги е удоволствие за нас да се срещнем с вас тук в Брюксел. Удоволствие беше и да ви посетим в Нью Йорк, особено за мен, тъй като аз съм посещавал ООН преди 4 години, през септември за пръв път, полуофициално. И това, за което се говореше най-много винаги, беше реформата на ООН. Както вече казахте, настоящия генерален секретар а, трябва да приложи своите реформи. Аз ще се спра на два по-общи въпроса. След това ще дам възможност на колегите да засегнат конкретни аспекти на това, което казахте. Бих искал да ви помоля да ни кажете, според вас, какви са най-големите разлики в подхода към проблемите, пред които сме изправени в ООН, пред които се изправяте вие в ООН, какви са разликите между вас и, пред... и сегашния генерален секретар, вашия сънародник и неговия предшественик, те идват от е, съвършенно различни светове, ако мога така да се изразя, което само по себе си ги отличава като характери, като подход. Е, бихте ли ми казали, кои според вас са най-големите разлики между тях? Вторият въпрос, е, на който се спряхте съвсем бегло, се отнася до Съединените щати. Знаем, че пред президентът Трамп, Трамп има напълно различен подход към ООН в сравнение със своя предшественик. И можете ли да ни кажете по какъв начин това влияе на дейността на ООН на базата на това, което наблюдавате през последните 12 месеца? Предвид на този по-различен подход, прилаган от американския президент е, сега към ООН. Сега госпожа Питера от е, НП има думата за две минути. И имам въпрос, господин посланник. Wspomniał Pan o polityce wobec говорихте за политиката по отношение на Китай. Имам следния въпрос във връзка с това. Наскоро китайският външен министр публикува бяла книга, в която е описана политиката на Китай – И, между другото, става въпрос за по-тесни връзки между Китай и арктическите страни. Dla porównania ten sam równoleżnik przebiega przez Irlandię, Anglię, Holandię i Niemcy. А, освен това, а, тези географски ширини включват Германия, Полша, Холандия Е, трябва да се обърне внимание на северния маршрут и навигацията по него. Ето какъв въпрос имам. Проектът за нов полярен път на Куприната, ваша тема ли е? Господин Ленца. Когато посетихме Нью Йорк, вашата делегация ни предостави много голяма подкрепа. is climate. Um, uh, Joe who's here also today. Uh, Joe поема инициативата за климатичната дим... дипломация, както в рамките на ЕНВИ, така и на АФЕТ. Това е, е, въпрос, който отваря врати, както виждаме в отношенията с Иран. Това е голяма възможност да, да се говори с страни за други, по други въпроси и е по-трудно. Неотдавна министрите на външните работи в своите заключения казаха, че трябва да се укрепят нашите делегации, така че да се разшири техния портфел. И да видим в каква степен ние можем да работим с съответните държави по реализирането на целите за устойчиво развитие, как гледате на дипломацията в областта на климатичните промени, както по време на общото събрание на ОНЕ, така и на следващата среща на страните по климатичното споразумение. Чао Станък има думата. Да, вие имате сериозни предизвикателства и ви благодаря за това, че ги посрещате от името на Европейският съюз. Радваме се, че беше назначен португалец на пост генерален секретар на ООН. Но нека да започнем с това, за което никой не говори а, сега, а именно Брекзит, а, речта на Мей, на срещата по въпросите на сигурността в Мюнхен, също заключенията на съвета, които изискват продължаване на сътрудничеството в областта на сигурността и след Брекзит с Обединеното кралство. Не знае дали има особен широк, голям апетит за обмен на информация, след като ще се промени статута на страната, тя ще стане на практика трета страна. След като Обединеното кралство се отегли от Европейския съюз, Европейския съюз ще има само една държава членка, именно Франция, която ще бъде член на съвета за сигурност и какво считате вие, по какъв начин ще се развият нещата. По друг въпрос, а именно въпроса за Кипър, страна, която следи от години и възможността а, за продължаване на преговорите за обединяване а, при настоящия президент на страната, а, но Турция също оказва мускули и какво е вашето отношение по отношение на Кипър? Какво смятате за възможност да се разшири състава с постоянни членове на съвета за сигурност, с включването на държави като Бразилия, Германия, Индия? Русия също често използва правото си на вето и получава подкрепата на Китай, например по отношение на Сирия. Знаем, че президентът Трамп не проявява особен интерес към многостранният подход, както стана ясно при последните му действия за налагането на мита. Господин Астревичуи, Астревичуис. Благодаря ви за вашата а, работа, за подкрепата, която ни оказвате при посещенията на наша делегации в ООН. На 37-та сесия на съвета по правата на човека на ООН в Женева показва, че няма особено положително развитие по отношение на спазването на правата на човека. Кое е приоритет? Частни и колективни права как се съотнасят изискванията за спазване на правата на човека с търговските споразумения. Какво е вашето виждане по тези въпроси? На второ място продължават дебатите, разговорите за евентуална умиротворителна мисия на ООН в Украина, която неодавна беше окупирана от Руската федерация. Има ли някакви новини в това отношение? какво можем да очакваме в бъдеще по този въпрос. Благодаря ви. От Обединената левица госпожа Сагорапва има думата. Благодаря, господин посланник, за предоставената информация. Искам също да изразя своето безпокойство за бъдещето на организацията. Вие също изразихте такова безпокойство. Бих искала да чуя какво е вашето виждане за това, което остава в рамките на ООН в глобален мащаб. Мисля, че трябва да има един по-хуманен подход към това, което се случва, като се има предвид въпроса за правата на човека, подкрепата за мигрантите. Всичко това трябва да е основата върху която да се гради всичко. Когато а, говорим за подход, който е насочен към хората, трябва да имаме предвид по-уязвимите групи, например, малолетните и непълнолетни лица, които а, са непридружени. Как ще се променят нещата на практика? Считате ли, че съгласно политиката на ООН може да става дума за защита на правата на човека и за солидарност? Както казахте, има различни подходи, които се прилагат от а, различните държави членки на ООН. Имаме подобни подходи в Европейския съюз. Е, дори в момента има някои държави членки, които отказват да поемат отговорността, която се иска от тях да поемат. Още не е взето решение за преразглеждането на системата Дъблин. Все още има държави, които не са убедени в справедливото разпределение на тежестта. Ситуацията в отношенията с Турция. Там а, нямаме никаква международна основа, на която се, се базира закрилата на беженците, които се намират а, там. Това е държава кандидатка за членство. Тя поставя обаче под въпрос а, международни споразумения, заплашва държави членки на Европейския съюз, а, създава сериозни проблеми в а, Кипър. Какво имате да кажете по този въпрос? Благодаря ви. Последните ни четири оратора, госпожа Боксо от е, НП. Е you, uh, Благодаря ви, господин посланник, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви за изказването. Контрола върху миграционните а, потоци, които упражняват силен натиск върху границите на Съюза от 2015 година насам, особено предвид конфликта в Сирия. Международната общност трябва да зачита правото на всяка държава да отдава приоритет на закрилата на собствените граждани преди да се разглеждат каквито и да е други възможности. Унгария защита външните граници на Съюза, координиран подходящ подход към миграцията е необходим и в глобален мащаб, но в ООН все още няма консенсус по този въпрос, особено, що се отнася до законни пътища за мигранти. Някои твърдят, е, че всичко това е част от решението, други не са съгласни. Унгарското правителство ясно посочи, че едно цялостно глобално решение сега се подготвя в Нью Йорк. Ние разчитаме на глобалния пакт в областта на миграцията при спазване на международното право. Аз съм сред тази група. Ангажирайки се в междуправителствени преговори в ООН, повечето от правителствата на Европейския съюз и на Европейския съюз като цяло трябва да спазват нашите правила. На 20 февруари делегацията на Европейския съюз направи обаче декларация, която е в ущърп на този принцип. Затова аз ви приканвам, господин Песланник, е цяло да се спазват изискванията на върховенството на закона. Вие а, имате, съгласно договорите, а, задачата да координирате позициите, а не изпреварващо да действате. Благодаря. Йолайнен има думата. След като сте с слушалки, ще говоря на немски през октомври говорихме, че 2018 година е година на Европейския съюз. Имаме генерален секретар, председател на ООН, въобще е, силно сме представени. Тръмп, е, Тръмп е, отправи нападки и срещу мисиите, умиротворителните мисии, нещо, което трябва да разясним. Да, прав сте, че Европейския съюз е силен, когато е обединен. Председателят на комисията Юнкер е, предложи по външнополитическите теми да се гласува с мнозинство. Вие бихте ли приветствали това в ОНЕ? Защото след като има мнозинство, ще има и мълцинство. Как ще се отрази това на е, ОНЕ. Мисля, че а, е, нашите, моя колега ще спомене а, е, човешките драми, които се разиграват и какво прави ООН по отношение на това, което става в Африка. Благодаря на Йолайнен. Следващия оратор. Uh, господин Башир, благодаря, господин председател, господин посланик. Добре дошъл. Искам да се спре на няколко неща. Както колегата Астрови Чуиц. Аз неодавна посетих Женева и там видяхме и един върховен комисар, който беше а, доста пенсимистично настроен. Економиката сега се измества повече на изтоки държави, като Китай и Индия сега стават економически по-мощни. което е, е нещо положително, защото много хора бяха извадени от състояние на бедност. но има и други последици, които не са толкова благоприятни относно спазването на правата на човека. Някои считат, че по-доброто економическо развитие ще допринесе и за по-добро спазване на правата на човека. Как можем да се справим с спазването на правата на човека. На следващо място правата на беженците. Държави като Сирия, Афганистан трябва да получат подкрепа непрекъснато, за да имат по-добро управление, върховенство на закона и демокрация, като по този начин да се подобри състоянието с правата на човека. Също и доста нестабилни държави, като Пакистан и Йордания, които и без друго на този етап са бедни, да получат подкрепа също, за да могат да продължат да подкрепят тези 69 милиона мигранти по света, за да могат да се обучават децата на мигрантите, да могат да получават вакциниране и здравеопазване и образование. Приключвам, господин председателю. Трябва да имаме реформи. Факта, че някои държави имат право на вето е по-малко демократичен подход, отколкото би трябвало. Трябва да се постигне истинска демокрация. Благодаря ви, господин Беше. Господин Шафхаузер е последният оратор. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не ме видяхте, когато поисках думата по време на първия кръг. Сега няколко бележки от моя страна. О, не! Е великолепен проект. Ние НС сме за тази организация, тъй като в рамките на нея се реализира сътрудничество при зачитане на всяка от държавите членки, зачитане на суверенитета на всяка от държавите членки. Сега има присъствие на държави от Европейския съюз. Европейския съюз трябва да се координира, но не се налага в съвета за сигурност да има специално място за Европейския съюз. Това е важно за нас. Радвам се, че президента Трамп сега също застъпва тази визия. Искам да ви поставя въпрос за сигурността и отбраната. Струва ми се за важно, че е, има провал на Менуско и други мисии членовете на съвета за сигурност, в частност Франция, Русия и САЩ, могат да действат ефикасно, за да стабилизират доста региони по света. И трябва да бъдат предприяти инициативи в тази посока. Бих искал да разбера каква е гледната точка на представители на Европейския съюз за подкрепа на подобно сътрудничество за справяне с тероризма, особено този в Африка. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. И тъй като имаме гост португалец, ще дам думата на колегата Гомеш от Португалия. Господин посланник, най-важната реформа, която е нужна за да има сигурност по света, е реформата на съвета на сигурност на ОНЕ. Генералният секретар може да предложи реформа, да я защитава. Не съм чула, но сигурно е така. Но ние, Европейския съюз, сме тези, които може да я започнат. Имайки предвид Брекзит, мисля, че сега е момента ние да започнем, за да имаме постоянно място на Европейския съюз постоянно място на Съюза, не на отделни държави в съвета за сигурност и да получим а, ограничения за налагане на вето, тъй като това парализира работата на съвета за сигурност и съответно да има представителства, които да отговарят на силите през 21 век. Да сте чули някакви слухове, че върховният представител, генералният секретар работят заедно по този въпрос. Следващия ми въпрос – защото няма да има иначе решение за Сирия, Близкия изток ще бъдем само плация, на истински играчи. След това подгответе се за най-лошото. Като каза Върховния комисар за правата на човека, трябва да се изправим пред гробяните, част от нас, част от тях са сред нас и няма да имаме обединена позиция и никой няма да ни вярва, заради миграцията. Съветът не прави нищо, парламента си върши работа, съветът нищо не прави. Последният ми въпрос. ООН ще изиграе ли роля по много важния въпрос, свързан с данъчното облагане? За да не може САЩ да продължават да бъдат един от е, основателите на данъчните обежища, както се казва в него доклади. Оставям този въпрос в ръцете на генералния секретар. Знам, че африканските страни се интересуват от това. Яхме, че Европейския съюз, който го блокира в Адис Абеба за развитие, това е изключително важен въпрос. Къде се намира ОНЕ? Okay, obrigado. 11 comments. Благодаря. 11 коментара и въпроси. Всъщност повече въпроси, може би. Предлагам ви да отговорите за 15 минути Колеги, нещо трябва да кажа, тъй като ще бъдем в края на октомври, началото на ноември в Нью Йорк, на годишното ни посещение. Един от въпросите, който трябва да обсъдим тогава, са последствията от Брексит и за работата ни в ООН. Мисля, че това, което се направи като препоръка, бе много ценно. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за отличните въпроси и коментари. Ще се опитам да кажа по няколко думи по всеки един от въпросите. Може би най-сложният, чисто дипломатически, е сравнение между Банки Мун и Готиереш. За един дипломат това не е въпрос, на който обичаме да отговаряме. Нека обаче да ви кажа нещо все пак в по-неформален план. Just to note one fact, uh, uh Antonio Guterres... Антонио Гутиереш е първия бивш премьер, който е генерален секретар на ООН. Той беше премьер в своята страна, лидер на партията си, ръководител на международно политическо семейство. Това е първият аспект, който разграничава двамата – на второ място, той има 10 годишен опит като върховен комисар за бежанците. Запознат е с работата на ОНЕ отвътре и е запознат със света отвън ОНЕ или извън ОНЕ. Това, в крайна сметка, му дава едно сравнително предимство, което не бива да се подценява. Но в по-неформален разговор мога да направя повече коментари. Сега, що се отнася до промените в позицията на САЩ за работата и в ОНЕ. Аз работех с Саманта Пауър, бившия посланник, назначен от Обама. Спомня и предишното, преди Обама управление, когато САЩ имаше друг подход към ОНЕ и друго отношение в сравнение с това на президента Обама особено във втората част от, във втория му мандат като президент. Така че нещата трябва да се гледат в по-крупен план. Можем да си спомним случаи, в които САЩ гледаха много критично на ОНЕ. Ежедневното предизвикателство пред мен, пред колегите с САЩ е максимално да работим заедно с тях, да се опитаме да намерим общи допирни точки – и продължава да има много допирни точки и това трябва да е ясно. Но там, където не можем да намерим допирни точки, трябва да защитаваме своите ценности, принципи, позицията си. И това и правим. В някои сфери работим по-добре, отколкото в други. Безпокойството ми около позицията на САЩ понякога е свързана с сигнала, който те изпращат на останалата част от света. На онези, които си търсят извинение, за да работят по-слабо в многостранната система. Мисля, че разбирате какво искам да кажа. За Китай. Та няма връзка с това, което казах. Минавам на темата Китай. Както казах, свидетели сме на все по-значимата роля на Китай в многостранната система. Това отговаря в крайна сметка и на тяхната економика, на броя на населението им. Но има така повишаване на значимостта им в ОНЕ. Има много популярни техни инициативи. Едната от тях е Unroad. Що се отнася до арктическия път, не съм участвал в конкретни дискусии за арктическия път на Коприната. Но тяхната инициатива набира подкрепа в Оне и мисля, че Европейския съюз трябва също да работи по този важен китайски проект за целите за развитие, устойчивите цели за развитие. Ние искаме тези цели да бъдат приложени и във вътрешен и във външен план. Във външен план, посредством преразглеждането на политиката за развитие, и това е ясно, смятам, че картите ни там са много силни. Репутацията ни също е такава. Малко повече трябва да го рекламираме, според мен, в сравнение с други инициативи. Вървим правилния, по правилния път. Другата отговорност е вътре в Европейски съюз да приложим целите за устойчиво развитие на хилядолетието, защото ако не ги приложим, не може да искаме другите да ги прилагат. Така че за външния свят няма да изглеждаме сериозни, ако не подходим сериозно във вътрешен план. И смятам, че това е много важно. Трябва пред ОНЕ да излезем с много убедителни действия вътре в Съюза за постигането на тези цели. Част от тях са свързани, разбира се, с климата. Ние сме пионери, що се отнася до действията за климата, за горде от това. Инструментите за ратифициране бяха въведени от мен и това доведе до влизането в сила на Парижкото споразумение. Това бе исторически момент – но трябва да направим така обаче, че това парижко споразумение да се изпълнява. И знаем също, че парижкото споразумение не е достатъчно. Но трябва да се подходи постепенно, хронологично. Първо това споразумение да се приложи изцяло. Имайки предвид новата позиция на САЩ по въпроса, много отговорности падат на плещите на Съюза. Това може да го направим не, заедно, не сами, а заедно с други. Сътрудничим си отлично с Китай, например. Имаме нужда от повече съюзници в тази посока. Климатичната дипломация е един от инструментите – преди няколко години бях генерален директор за външни отношения в комисията и тогава започнахме да мислим в тази посока. Много се радвам, че това вече е напълно развита идея. Имаше заключение на съвета отскоро, които са точно в тази посока. Депутатите могат да играят много важна роля в тази посока. Климатичният пакет мина през парламента, беше подкрепен, бе подсилен с измененията на парламента както го правя в Вашингтон, в Нью Йорк, виждам огромната роля на депутатите във външния фронт. Има неща, които вие може да кажете, които аз не мога да кажа. Може да ги кажете по друг начин, по който аз мога. Или един дипломат може да го каже, или една делегация национална може да го каже. Така че мога да подкрепя тези ви усилия. Госпожа Могерини мисли в същата посока, СВД също. Надявам се да си сътрудничим в тази обща задача, повече хора, повече държави да стигнат до, до Парижкото споразумение. И оттам да отидем вече по-нататък, защото е нужно да се отиде по-нататък. Господин Танък, благодаря за, And, uh, great, uh, speaks... за това, че задавате въпроси. Благодаря ви, че говорите португалски. Португалският ви е отличен. Така, въпрос ви беше за Брексит и съвета за сигурност. В отговор на някои други въпроси, свързани с съвета за сигурност, ще отговоря следното. Един от приоритетите ми напоследък е да засиля сътрудничеството между държавите членки, които са членки на съвета за сигурност между тях, и моя екип, делегацията и между всички, които не са в съвета за сигурност. Това е предвидено в договора. Е, членовете на съвета за сигурност трябва да си сътрудничат с тези, които не са членове на съвета за сигурност, но не искаме да направим нещо повече. Да направим така, че онези, които са в съвета, да работят като група, т.е. заедно, и да се засили възможността на Европейския съюз да оказва въздействие върху решенията на съвета за сигурност. Вие питахте за това, че един от постоянните членове на съвета на сигурност няма вече да бъде там. А, и тогава трябва да попитаме какво е сътрудничеството между 27-те и Обединеното кралство, когато Брексит вече е факт. Моята гледна точка от Нью Йорк е следната. Сега аз не говоря за преговорите по Брексит, аз не отговарям за тях, слава Богу, че не отговарям, но гледани от Нью Йорк нещата изглеждат така. Мисля, че здравия разум трябва да ни води много по-често, отколкото не. Та, смислено е държави, които имат едни и същи ценности, едни и същи принципи и едни и същи геостратегически интереси, Та разумно е, здравия разум показва, че в бъдеще тези държави трябва да си сътрудничат тясно. Това се казва от различни лица и ще бъде тема на важни дискусии при преговорите. Просто ви казвам какво се случва. Гледам ОНЕ и смятам, че е много смислено в бъдеще да имаме тесни връзки с Обединеното кралство – и за нас, и за Обединеното кралство е важно да имаме такива отношения. Не можем да си позволим, според мен, нито ние, нито Обединеното кралство в днешния свят да бъдем разделени по различни въпроси. Сега, как ще станат точно нещата, не аз ще определя. Това, което мога да кажа е, че днес и до момента не забелязвам разлики в участието на Обединеното кралство в заседанията ни, в усилията ни за координация. Нещата текат по обичайния начин и така и трябва да бъде, тъй като Обединеното кралство е пълноправен член. В бъдеще е добре да има тясно сътрудничество, но няма а, да съм аз този, който ще определи пътя на там. За Кипър последната ни дискусия с генералния секретар той ясно заяви, че е готов, ще е готов, когато страните са готови. О, не, той самия, всички, които го подкрепяме, искаме решение. И да направим така, че да се стигне до намиране на правилното решение, а не като миналия път. Всичко зависи от готовността на страните по-общо за реформата на ООН и на реформата на съвета за сигурност и в отговор на Ана Гомеш и други. Реформите, които стартира Антонио Гутереш и които споменах тази сутрин, не включват реформа на съвета за сигурност. Тоест, генералният секретар не е излязъл с предложение за реформа на съвета за сигурност. Тази реформа се обсъжда в специализирани представителство на държавите членки, тъй като държавите членки ще го определят. От наша гледна точка, вътре в Европейския съюз, мисля, че всички биха се съгласили, че е нужна реформа на съвета за сигурност. Не всички държави членки обаче дават е, еднообразни предложения за реформа. И когато имам държави членки с различни становища, трябва да не казвам своето и собствените си действия, като че ли. So it's, it's clearly beyond my pay. Да, да. Моя задача е, но е труден въпрос, когато има фундаментално различни позиции по реформата на съвета на сигур... за сигурност. Но ограничаването на ветото или правото на вето по сложни въпроси като геноцид. Там мисля, че всички имат едно и също решение, но всички, всички държави, членки на съвета на сигурност, е, искат да има ограничаване на правото на вето. Що се отнася до приоритетите на съвета за правата на човека и как е, въобще да работим по правата на човека, имаше няколко въпроса от двамата ми добри приятели тук в центъра. I, I share the view of those who say that we need to Съгласен съм с онези, които казват, че трябва да работим по-ефективно и ефикасно в сферата на правата на човека. Да работим по-добре с другите и да ги включим в тази изключително благородна битка. Не мисля, че сме работили достатъчно ефективно и ефикасно. Някои години работим по-добре от други. Ако погледнем третия комитет, който се занимаваше с правата на човека в Нью Йорк или Съвета за права на човека. Това, което правим заедно с Ставрос Ламбриниди, специалния представител за правата на човека, и госпожа Могерини, е други държави, особено южни държави, да се присъединят към нас в тази битка. Подчертаваме това, което правят те за защита правата на човека в своите държави. Т.е. не само европейци, канадци, казват на света как да се държи. Държи, що се отнася до правата на човека. Използваме конкретни примери от най-добри практики на държави в южната част на света, развиващи се страни, страни, които имат проблеми с развитието, но независимо от това държат на правата на човека за да преодолеем говоренето на някои, които казват, първо трябва да се развият държавите и след това ще се занимаем с правата на човек. Е, като че ли все повече говорят така на международната сцена. Получават подкрепа и такива изказвания. Та една от идеите, които преследваме и искаме да подходим по-творчески, разчитаме на вас, на АФЕТ, на подкомисията за права на човека, да работим заедно по време на общото събрание на ОНЕ. Що се отнася до Украина? Нещата са се закучили. Минския процес е пътя напред. Няма много варианти. Умиротворителните сили и тяхното използване в Украина, това е идея, която бе предложена – аз честно казано мисля, че разликите между Киев и Москва по отношение на обхвата на тази мисия не ме изпълват с надежда. Но следим внимателно процеса, но не мисля, че това ще се случи. За миграцията. Няколко въпроса имаше за миграцията. Има различни подходи към миграцията, виждам и тук сред вас, за няколко минути дори, което е част от проблема. Когато трябва да представляваш Европейския съюз по въпросите на миграцията, точно това е проблема. Затова исках единение по този въпрос. Знам обаче, че е трудно. Подкрепяме една миграционна политика с, с правата на човека в нейната сърцевина. За това подкрепяме част от дискусиите в Нью-Йорк. Няма да навлизам в подробностите, казаното от госпожа Боксор. Не мисля, че сега трябва да говорим за начина по който се процедира. По тази тема целта ми в крайна сметка Европейския съюз е този, който поиска глобален пакт а, за миграцията. Ние осъзнахме, че миграцията не е европейски проблем. Това е факт от а, световен мащаб и той има нужда от световно решение. Да, получихме декларация от Нью Йорк, получихме стартирането на преговори, за да се стигне до глобален пакт и за бежанците, и за мигрантите. Сега работата ни е този пакт да включва нашите становища. И за да имаме въздействие върху пакта, трябва да бъдем единни. Много ви моля, не го забравяйте. Не забравяйте, че когато сме разделени, никой няма да ни обърне внимание. Um, за присъствието на Европейския съюз в Нью Йорк, е, Йол Лайнен спомена някои цифри. Много е впечатляващо присъствието ни. Днес сме много по-силни от преди в системата на ООН. Начина по който работим заедно, присъствието ни на важни позиции или длъжности – трябва да работим по-ефективно и ефикасно вътре в съвета за сигурност. И отново казвам, там, където е възможно, дори бих казал винаги, да бъдем обединени около обща позиция. On, uh, I think I referred to мисля, че говорих за правата на човека. Не искам да оставя въпроси, които не са получили отговор. Разбирам становището на онези, които не искат единно седалище на ОНЕ, както разбирам и онези, които искат единно седалище на Европейския съюз. Е, разбирам го това. Що се отнася до реформата на съвета на сигурност, има различни позиции на държавите членки вече че е малко трудно да се работи. Но дебата тече и тук, е, и в Нью Йорк. Е, постоянно тече дебат е, за представителността на съвета на сигурност днес, за ефективността и ефикасността на участието на държавите в него. Много може да се каже по този въпрос. Последният въпрос за данъчното облагане. Повдигна се този въпрос. Не мога да кажа, че ще работи ОНЕ по него. Това е едно предизвикателство, което може би трябва да се подеме на други места не мисля, че много неща свършат този фронт в ООН. Има дебати в ОИСР и на други форуми, но не задължително в ООН в момента. Мисля, че отговорих на повечето въпроси, така или иначе. С удоволствие ще работя с всеки един от вас в двустранен план. Знаете къде да ме намерите, както се казва. А, и моля ви, идвайте в Нью Йорк, когато можете. Казвайте ми няколко седмици преди това, за да можем да организираме интересна програма за вас. Мисля, че европейските депутати могат да изиграят много важна роля във външните ни отношения, като разбира се се спазват заложените в учредителните договори правомощия, но вие като политици може да помогнете много на дипломатите, да постигнат целите си и да запазят ценностите си. You, Благодаря ви, господин посланник. За нас винаги е много важно да получаваме информация за това, което става в Нью-Йорк. Пристигаме през октомври, не се притеснявайте и очакваме да прекараме 2-3 интересни дни заедно с вас. С това приключваме по тази точка от дневния ред. И пристъпваме към разглеждане на следващата точка. Аз а, трябва да съпредседателствам тази част от заседанието заедно с Клер Муди. Не знае дали е вече в залата. Дали послание към Матеус Паула е тук? Да, той е тук, в дъното на залата. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, уважаеми колеги, следващата точка от дневния ни ред ще бъде разгледана сега. Знае, че някои от вас трябва да си тръгна скоро. Предвидели сме около 1 час. Ще гледаме да приключим около 11.15. Това е португалска сутрин тук в Афет, след като бяхме заедно с посланник Жоал Вали де Алмейда. Сега сме с Паул Матеос Паула, който е ръководител на делегацията на Европейския съюз в Република Нигер. Добре е дошъл на нашата среща. Някои от колегите ни имаха възможност да се срещнат с вас по време на последното ми посещение в Нигер, когато посетихме Ниамей и Агадес Унези, които не са запознати с ситуацията, трябва да знаят, че Нигер е, може би, една а, страна, в която в положение, в което бихме искали да се намира всяка от страните, които са в конфликтни зони, тъй като тя има ефикасна демократична политическа система, има политици, които са наясно с предизвикателствата пред тях и работят за справянето с тях. Нигер си сътрудничи много добре с Европейския съюз. Имаме мисията ИЛКАП Сахал, както и френската операция Баркан. Благодаря ви, господин посланник, за това, че оказахте подкрепа на съвместната делегация на комисията АФЕТ и СЕДЕ в Нигер. Сега искам да дам думата веднага на посланника в случай, че някой от СЕДЕ иска да каже нещо, но в случай не е такъв. Затова искам да дам думата на посланник Матеус Паула. Още веднъж добре дошъл. Благодаря, господин председател. Беше удоволствие за мен да се срещна с делегация на Европейския парламент. Ние сега подготвяме нова среща посещение на комисията по правните въпроси. Ще кажа няколко думи за положението в Нигер и ще ги обържа с въпросите на сигурността и развитието. Това са двете основни предизвикателства пред тази държава. Знаете, е, че Нигер е най-бедната държава в света. Тя е на последно място в е, индекса на ООН за развитие. Тя е изправена пред огромни предизвикателства, свързани с сигурността, тъй като тя е между Мали, Либия и южния фланг на Боко Харам. Така че ситуацията там е много голямо предизвикателство. В този смисъл е почти чудо, че тя устоява. Това е изключително важно, тъй като трафика и тероризма са въпроси, които засягат много силно Европейския съюз поради близостта до границите ни. Традиционно Европейският съюз присъства в Нигер за борба срещу бедността, за сътрудничество в областта на развитието, но през последните години, заради ситуацията с тероризма и сигурността и натиска от страна на мигрантите, Нигер се превърна в държава, през която транзитно преминават бежанци, но оттам също тръгват доста беженци, много а, хора от Нигерия. Нигер отиват до Кот Девуар или други близки държави заради промените, които настъпват в климата и това предизвиква големи предвижвания на хора, тъй като има проблеми с земята. Нигер, както много други страни в Африка, приема беженци. Около 300 хиляди <clears throat> вътрешно разселени е, лица Има също около 60 хиляди беженци от Мали. Но за Европейския съюз е, големия проблем е транзитното преминаване през е, Нигер за да пристигнат в Европа. Много африканци преминават през Нигер и тръгват към Европа от Агадес. През 2016 година около 70 хиляди мигранти пресичаха територията на Нигер към Либия и ам, пристигаха в Лампетуза. Сега са намалели на 3-4 хиляди. Тоест, постиженията са съществени. Какви са причините за тези добри резултати? Първото условие за постигането на този резултат и беше наличието на политическа воля. Както каза в встъплението си председателят на вашата комисия, Нигерия е много добър партньор за Европейския съюз. В смисъл, че те действително ясно подчертаха преди срещата в Лавалета през 2015 година, че има връзка между трафика на хора, трафика на наркотици, на оръжия и тероризма. Всички тези трафици подхранват тероризма. Те са анализирали ситуацията и считат, че самото съществуване и върховенството на закон, закона в държавата им са били поставени под въпрос. И това те го казаха преди лавалета. Те приеха преди тази среща и закон за свързан с трафика на хора. Някои казват, че този закон е прият поради натиск от страна на Европейския съюз. Ако отидете в Нагадес, хората казват именно това, защото там има и трафиканти, които печелят много пари с трафик на, чрез трафика на хора. Така че се говорят тези неща, но аз се срещнах с министъра на правосъдието и имаше въпроси от страна на обществеността за този закон. Имаше настояване той да бъде отменен а, с а, е, ясната цел да може да продължи трафика. Но повечето от хората искат да има развитие. И министърът беше пределно ясен. Той каза не. Този закон беше прият, тъй като ние самите решихме да го приемем. Беше в наш интерес. През май имаше драматична ситуация. Имаше деца, жени, които бяха открити мъртви в пустинята и това са били нигерийски граждани. И те поискаха от партньорите от Европейския съюз да окажат съдействие, за да може да се ускори развитието, да се създадат альтернативни възможности за хората. След като нигерийските власти решиха, че партньорството със Съюза е много силно и след като беше прият закона, след като започна реализирането на проекти, разбира се, трябва да отчитаме, че ситуацията беше много сложна, трябваше да се действа спешно, затова едно от нашите предизвикателства е бързо да се реализират проекти, които да имат незабавен ефект. Сега има а, вече реализиращи се проекти, още два проекта са предвидени и те високо ценят това. Те искат а, също подкрепа от страна на Съюза по отношение на сигурността. Има гражданска мисия на Европейския съюз и ОКАП. А, от 11, 2011 година насам за обучение на цивилните а, за борба срещу тероризма, също за борба срещу незаконната миграция и за гранично сътрудничество. Читам, че има висока оценка за това сътрудничество. Има и други проекти, свързани с борбата срещу трафика – съвместни екипи за разследване, например, които са съставени от полицейски служители от Франция и Испания. Те помагат на местните власти да се справят с трафика. Това са все условия за успех. Първо, че има политическа воля, това е случаят в Нигерия. За съжаление, такава воля липсва в други държави. Микрофонът на оратора се изключи. И на второ място силно партньорство и сътрудничество с Европейския съюз не само на ниво Европейския съюз и с държавите членки. Госпожа Меркел пристигна, преди това президента Оланта, сега господин Макрон беше на посещение, Джентилони беше на посещение, госпожа Могерини направи първото си посещение в Нигер. Когато пое мандата си, тя посети Агадес. На 16 марта ще има важна среща на министрите на вътрешните работи в Ниамей. Испания, Франция, Германия и Европейския съюз са тези, които проведоха срещата в Версай преди време. Също Айвари Кост, Сенегал и Гвинея и Либия също ще бъде представени като държави, откъдето тръгват мигранти. Тероризмът също е голямо предизвикателство. Срещата на Г5 на 23 февруари в Брюксел беше огромен успех. Бяха обещани 150 милиона евро, едно от исканията на Г5 е да има устойчивост. Те искат мандат. Но знаете, че не е лесно да се получи това, тъй като липсва консенсус. Трябва да работим за развитие, за сигурност и за справяне с първопричините, да работим с държавите, откъдето тръгват мигрантите. Ние също оказваме подкрепа на Международната организация по миграция, на Върховния комерсариат за беженците. Шокиращите кадри, които бяха показани по CNN, помогнаха за по-добро осъзнаване на проблема от страна на държавите, откъдето тръгват беженците. И сега те сътрудничат по-добре. Но имаме и дългосрочни предизвикателства, свързани с развитието, образованието, демографските въпроси. Демографията е огромен проблем там. Но нека да спра до тук и очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин посланник. Това беше едно от най-интересното посещения, които съм имал, от, както съм тук в Европейския парламент през последните 4 години. Нигер действително е един от най-добрите ни, най-надежни партньори, въпреки, че страната е изключително бедна. Така че всяко нещо, което можем да направим в подкрепа на тази страна, би било много добър избор. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Четирима колеги поискаха да се изкажат. Започваме с господин Панцери. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко две неща ще кажа. Първо исках да чуя, господин посланник, вашето становище и разбира се, първо благодаря, че сте тук. Та, първото, по което искам вашето становище, е следното. Мнозина остават с впечатление, че Нигер... Чувате ли ме? Мисенте. Чувате ли ме? И молти Да. Мнозина смятат, че това е нова държава членка на Европейския съюз, говоря за Нигер. Липсата на политика за миграция доведе до екстренализиране на европейските граници. И затова Нигер се превърна в централен елемент е, на тази екстернализация, което води и със себе си много проблеми. И исках да чуя вашето становище по тях. Разбира се, че в тази страна се осъществява голям контрол върху иммиграцията – в Агадец, където винаги е имало кръстопът на миграционни пътища, днес контролът върху миграцията доведе до по-малко мигранти, макар че продължава да има такива. Сега те се преместиха повече по селата, по пустинните области, част от тях. Другите се крият, но в крайна сметка, за разлика от миналото, може да влязат в контакт с трафиканти на дрога и на оръжие. Това са джихадисти, които присъстват в региона и се занимават с такъв е, трафик. Втория елемент е военното присъствие, засиленето военно присъствие в тази страна. Че in qualche modo и мисля, че това присъствие цели да спре миграцията. Искам да чуя вашето становище, защото според мен това води до определени реакции. Това военно присъствие в страната сега се разглежда от Сарауи, един джихадист, се разглежда като окупация на страната. И това може да доведе до големи проблеми в бъдеще. за сблъсъци между военните и тези джихадистски групи, които ги смятат за окупатори. Така, контролира се по-добре територията, за да няма притоци на мигранти. Казвам, да, доведе до повече е, контрол върху тях, но от друга страна е нещо като чакалня на един голям проблем, който според мен ще избухне през едните месеци. Okay, grazie. now for the ECR group. Чарлз Танък от ЕКР. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с колегата Панцери, че резултатите от изборите в е, Италия предполагат, че безконтролният приток на мигранти от Сахел от държавите на юж от Сахара са голямо предизвикателство не само за тези зони, но и за самия Европейския съюз, тъй като наблюдаваме засилване на позициите на популистските партии и няма ясно решение. Това, което става в Сахел, стабилизирането на Сахел, климатичните промени в бъдеще, това също ще представляват заплаха за Европейския съюз през следващите десетилетия, но една по-непосредствена заплаха убийството на американски войници в Нигер при засада през октомври миналата година. Аз работих в предходния мандат по въпросите на Сахел в този парламент. И аз съм наясно, че това е нещо като магистрала от една страна част на Африка, нагоре, че там действат Боко Харам и други терористични организации, има трафик на наркотици и други видове трафици, които дестабилизират не само Африка, но имат световен отзвук. Сега пораженията, които търпи Ислямска държава в Сирия и Ирак, ще ги накара да започнат да се пригрупират в Сахел. Някои държавите от Сахел е, трябва да определят ясно границите, да имат по-силен контрол върху движението на хората, особено на тайните потоци, както и на организираната престъпност. Ако правилно се спомням, в Нигер има големи залежи на уран, и това представлява интерес за международните терористи. Те искат да получат достъп до този радиоактивен материал. Какви уверения може да ни дадете, че мините за добив на уран в Нигер са достатъчно защитени? Господа Лозинг има думата. Благодаря. Наскоро. Чувате ме, нали? Наскоро имахме. Ето ме. Наскоро имахме много интересна конференция на високо равнище Европейски съюз Африка. Там а, е, чухме много вътрешна информация от Нигер, между всичко останало. А, е, проблемите са комплексни, така че за нас е много важно да се запознаем и с погледа върху нещата в самите страни, на хората от страните страни, за да можем да а, попречим на създаването на нови проблеми, допълнителни проблеми. На конференцията един а, гражданин на Нигер говори пред нас много картинно и ни информира, че трансграничната търговия в тази страна е традиционен модел за препитание. Почти най-важния модел, с който се препитават хората там. Тоест, че през границите се извършва не само тероризъм, трафик на хора и на наркотици, а паралелно с това хората си изкарват хляба по този начин. Та искам да попитам доколко, сега говоря и за Сахел, доколко доколко се съобразявате с а, тази професия на търговците и доколко предвиждате някакви, компенсира, някакви компенсации за тези хора? Има ли оценка на тези компенсации? Защото на нас ни беше казано, на нас Нигер ни беше отписан като врящ котел, който всеки момент ще избухне от страна на ОНЕ, пък се каза на конференцията, че не може да продължава така, че Нигер също съобщава, че няма да приема повече беженци, ако транзитът и приемането в Европейския съюз не, работят, не заработят по-добре. Стана дума и за смъртта в пустинята. По първа програма на немската телевизия, например, гледах документален, документален филм за стационирането на нигерийски войници в оазисите за, за да ги пазят и то по молба на ОНЕ тази нова стратегия на нигерската армия част ли е от, от, от, от мисията на мисията ОЙКАП? И още нещо за състоянието на човешките права. Amnesty International каза, че е, зачитане, почти няма зачитане на човешки права тогава как да накараме хората да останат в страната си? Вие как оценявате, спазват ли се човешките права там? И две думи за тероризма и за дестабилизиращата... Има ли стабилизираща роля на Г5? Вие говорихте за устойчивост т.е. мисиите, които постигат устойчиво. Миналата седмица в Буркина Фасо близо 20 души загинаха при терористичен акт, който беше представен като реакция на Ал-Кайда на изпращането на Г5 Сахел. Сахел. А, така че съм разтревожена доколко интервенцията на Г5 а, не предизвиква дяволски кръг няма ли опасност по-скоро от дестабилизация и каква е ползата от такава краткосрочна закрила от нежелани миграционни потоци? И накрая последен въпрос според вас какъв е размерът на текущите разходи на войските Г5 в Сахел. Аз четох за 15 милиона евро в презата и ми се ще е да разбера откъде идват те. Благодаря, госпожа Лезинг. От името на Зелените, господин Бухнер искам да взема повод от последното ви изречение. Вие казахте, че сътрудничеството с Европейския съюз се е по линия на помощта за развитие, образование и заетост. Ще ми се да кажете нещо по-подробно, особено по отношение на помощта за развитие, защото при много африкански страни помощта за развитие е, е се състои преди всичко в посадъчен материал и така нататък, но е свързана с ограничаването на а, някои права, които е, е, някои права в областта на селското стопанство. За това питам. има ли други въпроси? Не виждам, господин посланник. В такъв случай предлагам да отговорите на въпросите. Може би да направя и аз един коментар. Госпожа Лезинг много подробно говори за ролята на а, войските Г5. През декември бяхме там, госпожо Люзинг, а, и моето моето впечатление от всички партньори от Нигер, с които се срещнахме, е, че са много благодарни за тази интервенция и че основното предизвикателство за страната им е борбата с тероризма. впрочем и в Агадес терористите а, пречат на хората да работят, а, отнемат им препитанието, защото а, там туризмът е бил основно, основно препитание туристически център, в който са се стичали хора от Америка и Европа. Затова борбата срещу тероризма е изключително важна и освен това трябва да отправим похвала към ролята на французите и това, което правят те там. Благодаря, господин председател. Благодаря за поставените въпроси, които бяха много уместни. Аз ще се опитам да следвам реда, в който бяха зададени. Най-напред е, относно екстернализирането на границите и че Европейския съюз е, е екстернализирал е, границите с Нигер, като си има предвид, че ситуацията в Либия е изключително трудна, няма едно единствено правителство, има няколко различни правителства. Аз считам, че трябва да внесем известни нюанси. Ясно е, че Нигер е изключително важен партньор за Европейския съюз. Ясно е, че геостратегическото положение очевидно играе роля по въпросите на сигурността, както беше казано, по борбата с тероризма. Е, това е огромно предизвикателство за региона на Сахел, за Нигер, за Европа, тъй като това е непосредствено до нас. Предвид на ситуацията в Либия, можем да читаме, че това на практика е на границата с Европа. В Нигерия имаме шанс. Искам да го подчертая, както направи и председателя, че Нигер е наш надежден партньор, въпреки че е най-бедната държава в света. Те много ревностно пазят своя суверенитет. и не искат да се повтарят грешките, които наблюдават другаде, например в Мали. На времето президентът лека по лека отстъпи цели а, територии в държавата, където вече а, не можеше да управлява държавата. И много трудно е след това да се възстанови суверенитета на подобна държава. В Нигер имаме по-различен контекст. Първо, министър-председателят е Туарег. Също Туарег е шефа на генералния щаб. Това е изключително важно. Относно военното присъствие. Французите присъстват отдавна със своята операция Баркан. Те оказват а, подкрепа, има солидарност. Например, Германия също все повече присъства в Нигери, в Сахел. Има и военно присъствие. Американците също са силно представени. Има военно сътрудничество, има сътрудничество в областта на развитието. Италия също има присъствие, има операция, има участие на италиански военни, които предоставят обучение. Има също и цивилна мисия на Европейския съюз и ОКАП Сахел. Аз считам, че Виждаме каква е реакцията на населението. Това е изключително чувствителен въпрос да имаш на територията си военни бази на други държави. Това изисква усилия от страна на правителството, от страна на президента Исофу да обясни на населението. И мисля, че той го прави и винаги напомня, колко е признателен за това, че присъстват военни от страни, които са съюзници, тъй като тероризма действително е сериозен проблем. Той има проведени атентати в Мали, в други страни. Проблемът е, идва от Мали и от Либия. Боко Харам не е също под контрол, но държавата в Нигер функционира. Ето защо те искат от нас помощ за развитие на капацитета. Освен това имат и добро разузнаване. Те са преживели доста атентати. Сега Нигер председателства Г5. Искам да приведа един пример, за да може да разберете връзката между сигурността и развитието. Между Мали, Нигер и Буркина Фасо има една зона, която е крайно дестабилизирана и дестабилизацията идва от Мали. Там беше убит един професор. Така че децата не можеха да бъдат обучавани. Тоест, ако няма сигурност, няма развитие. Заплахите са много големи. Съществува и радикализъм, който също разчита на това, че населението е бедно. Да се намери отговор е сложен въпрос. Е, този отговор трябва да е свързан с сигурността от една страна и развитието от друга. Трябва да се преодолеят първо причините, водещи до бедност. Образованието в Нигер е много голям проблем. Трябва да се инвестира много в образованието. Има демографска и бум тъй като а, там има най-голяма ръждаемост в света. Аз не искам да съм негативно настроен, тъй като не всичко е толкова черно. Има надежда. Защо? Защото президента Исофо, ние също изиграхме роля, делегацията на Европейския съюз, международната общност по отношение на подобряване на образованието на младите, особено момичета. Защото преди време в арабските държави, където имаше толкова висока ръждаемост, се бе, бе постигнато известно равновесие. И с тези темпове на нарастване на населението годишно трябва да се предоставят допълнително 6 милиона 6 хиляди класни стаи. Освен това, няма достатъчно учители, наемат се учители, които нямат достатъчна подготовка и те не предоставят нужното образование на децата. Трябва да се обърне внимание на качеството на обучението. Сега се осъществява реформа. Това се прави от министъра на образованието за подобряване на квалификацията на учителите. Това е огромна работа също за подобряване на здравеопазването, на базовите услуги за развитие на селските райони, сигурността на хранителните доставки и прочие. Нигерия е държавата, която се ползва най-много от средства от 11-тият фонд за развитие на Европейския съюз. Бяха добавени допълнително 80 милиона. Повечето тези средства са свързани с продоволствената сигурност, също с базови социални услуги и доброто управление и правосъдието. Ситуацията е сложна, нашето участие е сложно. В, в краткосрочен план трябва да се действа спешно, но трябва да се мисли в по-дългосрочна перспектива. Не можем просто да вдигнем ръце. В а, Нигер, в а, Африка има много възможности. Това е континент на възможностите. Има движение, има млади хора, има цифрова а, революция, хората са свързани. А, всичко това, това а, създава по-добри възможности за живот а, на хората и намалява а, миграционния натиск. Климатичните промени са голямо предизвикателство и ние трябва да обърнем внимание на този въпрос. В Нигер има програма за възстановяване на земите, тъй като има настъпване на а, пустинята. И трябва да работим повече в тази област на развитието има също и друга програма, която е свързана с оказването на помощ от страна на нигерци на нигерци. Това може да послужи за модел за други страни. Относно трансграничната търговия, има реален трафик, има хора, които са престъпници, има трафиканти, които е, изоставят на произвола хора, знаеки, че те ще загинат. Аз съм бил в центъра на Международната организация по миграция. Наблюдавал съм състоянието на хора, което е действително драматично. Действително, видеоматериалите по CNN шокираха хората, но това се знаеше. Знаеше се колко тежка е съдбата на тези хора. Така че има какво да се направи по отношение на комуникацията. А, тъй като тези драми, преживявани от хората, може да подействат разобеждаващо за други, но преди всичко трябва да се борим срещу трафикантите и трябва да се работи за развитието, тъй като развитието е това, което ще доведе до решение. Това е сложно, има неща, които трябва да се направят краткосрочно, средносрочно, дългосрочно и Европейския съюз трябва да направи нужното, защото иначе ще продължи този миграционен натиск, тероризма ще продължи да оказва натиск. Затова ние трябва да засилим своите усилия. Вече правим доста неща. Трябва да се промени парадигмата. Трябва да извлечем полки съвместните сили на Г5. Е, съгласен съм с казаното за тях. Е, има действително големи заплахи. Те трябва да получат е, подкрепа. Има терористи, които идват от Близкия изток, от Сирия, от Ирак и прочие. Ние разполагаме с информация, които показват, че те се разполагат в Либия, в Сахел. Що се отнася до помощта, която ние оказваме, считам, че Европейския съюз прави много. Ние сме силно присъствие. Ние имаме много добро сътрудничество между държавите членки на място по фонд, доверителния фонд се прави много. Аз не споменах за правата на човека. Когато се провеждат среща на върха на Г5 Нидерландия, Дания и Швеция организираха съвместен семинар по въпросите на човешките права. Тоест, на лице е желание от държавите членки да се сътрудничат в тази сфера. Относно мините, благодаря, че ми припомнихте за урановите мини. Знаете, че що се отнася до бюджета на Нигер, трябва да кажем, сега бюджета за сигурността е нараснал от 10 на 18%. Ситуацията е още по-сложна, защото цената на урана падна много. Те също разполагате с петролни залежи, но и цените на петрола са ниски. Търговията с Нигер беше... Нигерия беше много важна за Нигер, но сега Нигерия е в криза, което затруднява и търговските отношения. Освен това има спад в инвестициите, тъй като урана на този етап не е рентабилна дейност, не носи много приходи в държавната хазна присъстват френски сили, американски сили, които имат а, военна база в Агадеса, заселили със своето присъствие. Четирима американски войници загинаха при засада. Ситуацията беше много сложна, много драматична но мисля, че САЩ засилват своето присъствие в Нигер чрез своята база в Агадес. Не зная дали съм пропуснал някой от въпросите ви. Опитах се да отговоря на всички. Благодаря. Благодаря ви. Има ли допълнителни въпроси от колегите? Няма. Много благодаря за вашето присъствие тук, господин Паула, за важната ви работа за важната работа, извинете, която извършвате. Депутатите ще продължат да пътуват към вас. Вашата страна е изключително важна. Следващата точка от дневния ред е точка разни. Не виждам желаящи. Следващото ни заседание ще бъде на 12 март, поеданник вечер, Страсбург. Освен размяната на мнения с генерален секретар на съвета на Европа господин Ягланд, ще имаме и размяна на становища за кризата за доставките на газ в Украина. Покани сме представители на Европейската комисия, на СВД и също така на нафтогаз от Украина. Ръководителя на нафтогаз. Всичко най-хубаво ви желая.